Bene, diamo inizio ai lavori. Partiamo con. Eh, Добре, нека да започнем сега. Колегата Цавела тук ли е? Ако обичате да вземете местата си, вече закъсняваме. Prego di prendere posto. Много моля, заемете местата си. И ако мога, сега да дам думата на колегата Цавела. 30 минути имаме за тази дискусия. Много моля, започнете и ако обичате, запазете тишина. Добре. Αρχικά θα ήθελα να χαιρετήσω τη νέα στρατηγική της Επιτροπής. Благодаря. Новата стратегия на Европейския съюз за най-отдалечените региони. Тази стратегия включва е, стратегии за растеж на най-отдалечените райони в, в стратегията Европа 2020 и то по един устойчив начин, като се търси интеграция на най-отдалечените региони в Европейския съюз. Ние е, настояваме за приобщаване на тези региони и то в рамките на е, интересите на нашата комисия индустрия, енергетика, малки и средни предприятия с е, оглед е, да се постигне конкурентна способност на тези райони. Най-отдалечените региони също могат да съдействат за развитие на иновациите, за обмен с трети страни Европейският съюз трябва да отчита ролята на тези региони, особено в политиката си с трети страни. По отношение на изменението на климата, най-отдалечените региони също трябва да бъдат включени в стратегията на Европейския съюз за борба с климатичните изменения – защото много често тези области са в най-предните райони на борбата с а, а, определени природни явления, като примерно повишаване на нивото на морските води. Следващата тема е интернет и достъп до технологии. Ние коментираме, че един подобен достъп ще помогне на Европа да излезе от кризата. За това трябва да се отдели конкретен интерес и внимание на включването на най-отдалечените региони в е, единния дигитален пазар. Доклада на господин Елкастио, свързан с информационните технологии, напълно подкрепя тази теза. Там се коментират и различните възможности, по които жителите на най-отдалечените региони могат да имат достъп до интернет и то бърз и лесно достъпен. Благодаря на колегите. Ние установяваме, че има интерес към развитие на политиката на тези региони. Благодаря на всички колеги, които проявиха интерес и на всички тези, които подадоха изменения. Благодаря, госпожо Цавела. Сега давам дума на докладчиците в Сянка. Господин Ван Нистелройб. Благодаря, госпожо председател. Госпожо докладчик, много е балансиран текстът на вашето предложение. Много добре ни представихте вашето становище. Искам да коментирам няколко момента. Първо, не можем да поставяме под съмнение дали най-отдалечените региони са в Европейския съюз или не. Те са там и си има специални текстове в Лисабонския договор. Те запазват своето ниво на класификация, така че там няма никакви промени. Освен това, знаете, че техните представители имат много добър контакт с парламента и с комисията, но сте права, че програмата и стратегията 2020 дават нови възможности. И за това би следвало не да се спрем единствено на най-общите проблеми, свързани с най-отдалечените региони, а да мислим и за някои по-конкретни въпроси. И то е интелигентно да помислим за конкретните проблеми. Може би дори да се консултираме. Е, има и примери. Примерно Френска Гвиана, там започнахме програмата Галилео. И в момента те имат много повишено реноме, се радват на много засилено внимание. По същия начин може да се направи нещо и за другите региони, за политиката за космоса, за борба с климатичните промени. Можем да търсим конкретни възможности за тези региони. И когато се инвестира в научни изследвания и инфраструктура, трябва да мислим и за най-далечените райони, какво бихме могли да постигнем там. Защото това действително, както казах, повишава реномета им, привлича вниманието към тях Така че бихме могли да изнесеме научните изследвания за инфраструктура в подобни е, региони, особено свързано и с борбата с климатичните промени. Та, нека да отправим предизвикателствата и към тях, да видим те какво искат да речеме да възприемат като специализация, какви са нещата, от които могат да се възползват. А, също така, знаковите или водещите инициативи, бихме, би трябвало да можем и от тях да се възползваме в такъв смисъл. Говори се за иновации, за технологии, които да се прилагат в бъдещето. Би следвало да включим най-отдалечените региони, именно в тези водещи инициативи, да призовем и комисията да помисли по този въпрос, да има и специални водещи инициативи, насочени към най-отдалечените региони. Това са моите коментари, аз ще ги отразя в измененията, които ще ви подам. Във всички случаи смятам, че текста върви в добра посока. Председателката дава думата на следващия оратор Сянка – аз съм докладчик в сянка от нашата група, но ми се иска да чуя първо изказването на другите докладчици. Алде, господин Такова, тук ли е? Не, от зелените докладчика тук ли е? От името на зелените някой ще се изкаже ли, господин Чичестър? Не? la parola in quanto appunto shadow su questo provvedimento. Condivido molto le cose. Ами, значи, тогава аз трябва да говоря. Подкрепям много от изказванията, много голяма част от изказванията на господин Нисторай. най-отдалечените райони имат нужда от много внимание. Това подчертая и Европейската комисия и Комисията за регионално развитие. Формулирани са традиционните политики, които се изпълняват. Данъчна политика, митническа политика трябва съответно да се приспособят, да се отчитат е, някои конкретни програми, които бяха много успешни. Но освен тези традиционни политики и програми, трябва да направим нещо повече за интегрирането на тези райони. Те трябва да бъдат основен компонент от стратегия 2020 и да бъдат достатъчно активни. Трябва да направим така, че отличителните черти на тези региони да се използват за тяхното развитие. Там има раз, редица предимства чисто от географска, физическа гледна точка и би следвало да направим нещо по този въпрос, стратегия 2020 енергията от възстановяеми източници е една от темите, която може да бъде от полза за тях. Особено с оглед на постигането на целта за по-голям процент възобновяема енергия. Освен това и основните програми, които се разработват, трябва да отчитат тези съображения. Борбата с климатичните промени са също една област, където може да се постигне много. Инструмента за научни изследвания, както се посочи тук от колежката Цавела, също може да бъде използван. Има известни слабости в тези региони, но те могат да бъдат преодолени, ако сложим акцент на силните им страни, на характерните им особености. Ние трябва да сме наясно какво могат да предложат тези райони и да приспособим съответно нашите програми, така че да ги интегрираме в по-голяма степен в Европейския съюз. Госпожа Мадорел е също докладчик по тази тема. И съображенията за отдалечените райони трябва да се появяват за всички наши документи. И също така информационните комуникационни технологии е, трябва да се направи така, че е, на отдалечените региони да бъдат включени в общите възможности за използване на тази технология, защото това ще спечелите малките и средни предприятия. Т.е. подхода трябва да бъде проактивен. И трябва да обърнем по-голямо внимание на характерните особености на тези региони, защото по този начин ще можем да ги е, преобщим по-успешно. От нашата група също ще дойдат изменения. И призовавам депутатите, които представят тези региони, да ни помогнат в формулирането на измененията. Други докладчици в сянка няма, така че давам думата на залата. Благодаря, господин de demander une meilleure intégration. Аз мисля, че е изключително важно да има по-добра интеграция и е много важно е, първо да знаем за какво става дума. Има известни проблеми с е, плащанията за тези райони. Населението, примерно, що се отнася до Франция, а, в френските територии е, населението е бедно, а се оказва, че те е, плащат за храната си много по-скъпо, отколкото другата. Така че е, трябва да мислим и за инвестиции, да речеме, които да позволят на населението и да посреща нуждите си, а и с помощта на съседните страни да се създадат определени партньорства, за да, които да отговарят на нуждите на населението, да, да се им създават по-добри условия за живот. И най-важното, което има смисъл да се инвестира, е борбата с климатичните промени. А, именно за повишав... борбата с повишаването на нивото на Световния океан. Защото там вече трябва много сериозно да се мисли какви ще са последиците. Грация. Но ci sono altri interventi? Благодаря. Като че ли никой друг не е поискал думата, затова сега ще дам думата на Дана Лучия Пинто, координатор на комисията по въпросът, свързан с регионите. Заповядайте. Добро утро. Комисията приветства виждането на Инте и се съгласява с вижданията по отношение на политиката на сближаване, свързани с член 349 от договора. Въпросът за интеграцията на географските райони изисква целта на европейската политика да предоставя възможност за най-добро възможно сътрудничество с тези области. конкретното въздействие на промяната в климата върху тези райони е, се отразява върху иновациите, конкурентоспособността и научно-изследователската дейност. Това изисква нови законодателни предложения за използването на е, съответните е, механизми за периода 2012 до 2020 това ще доведе до по-голямо разнообразяване, по-добро развитие и по-голяма устойчивост на економиката. Благодаря ви. Благодаря. Нямаме много време, но можем да дадем няколко минути на колегата Цевела за отговор. Разбира се, госпожо председател. Благодаря на всички за предложенията. Ще отчета внимателно всички изменения, които подадете и се надявам, че ще изготвим едно становище, което ще е в полза на гражданите от тези най-отдалечени е, региони. Благодаря, госпожо председател. <coughs> С това приключваме дискусията. Определяме сряда 1 февруари като крайен срок за представяне на промените в текста. Благодаря ви. Добре. Предлагам да преминем към следващата точка от дневния ред. Госпожа Кросман ще замести Майкъл Торър. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Позволете да се представя. Аз се занимавам с... Аз съм от комисията по екологични въпроси и въпроси за защита на потребителя. така че с, възложено ми е да представя доклада на господин Тойрер и да го и приемам с удоволствие да го направя. Всъщност това е по-скоро мнение. Инвестициите в Европа ако искаме Европа наистина да бъде водеща в това отношение, трябва да бъдат подкрепени. Естествено ще бъдат необходими някои поправки. Има три неща, които за мен са основно, основно важни. Първо, развитието на вътрешния пазар, т.е. това означава намаляване на бюрократичната тежест и а, Европа е Европа на потребителите. Това е най-големият вътрешен пазар на планетата и за това трябва допълнително да развиваме този вътрешен пазар и да го засилваме. В противен случай, дружествата няма да имат възможност да продават своята продукция а, по най-ефективния и подходящ начин на този пазар. Именно за това, за да могат те да се възползват от тези възможности, трябва а, изискванията и стандартите да бъдат ясни и достъпни. Освен това, ще дадем възможност за развитие на научно-изследователската дейност. Европейските университети ще създават заетост, но това става чрез специализация и подготовка на високо квалифицирани специалисти. Освен това, трябва да вземем предвид и трудностите, примерно генетичните изследвания и критичното отношение към някои сфери, особено а, в Германия, например. В а, Съединените щати а, също се проявява такава критичност и се оказва, че научно-изследователската дейност в генните технологии е почти невъзможна. Така че трябва да избягваме повторението на такива грешки. Трябва да осигурим а, стимули, нещо, което трябва да се обсъжда в рамките на стратегията 2020. Всичко това има отношение към развитието на европейската економика. Твърде често подценяваме потенциала на иновациите поради естеството на начина по който се работи в Европа. Иновациите и научно-следователската дейност са нещо много важно за малките и средни предприятия. Така че, ако има проекти и програми за тези предприятия, в които могат да участват не само големите, а всички дружества, това ще привлече инвестиции. Ако в Европа има необходимата инфраструктура, и тук имам предвид енергетика, транспорт, Европа има много голям потенциал за по-добра ефективност чрез създаването на мрежи и енергийна ефективност. Госпожи и господа, енергетиката е един от основните въпроси, една от най-важните теми за запазването на Европа. В противен случай Европа и нейната промишлена а, база са застрашени. Необходимо е да има повече частни инвестиции в енергетиката. Цените на енергията и суровините са голям проблем за Европа. Това е наистина сериозен проблем. Трябва да се опитаме да постигнем целите, които си поставяме за борба с промяната в климата, без да се увеличават цените на а, енергията и суровините. Трябва да се постигне някакво равновесие, за да бъде възможно постигането на тези цели, без това да повлияе силно на цените. В противен случай а, Европа ще си навреди много. Това също ще подпомогне естествено и малките и средни предприятия. Това са само някои идеи, но бих искал да чуя, разбира се, какво ще кажат докладчетите в сянка. Благодаря, господин Кройцман, председателя. Имам още 17 минути преди пристигането на министър Естергард. Нямаме много време, затова най-напред Давам думата на господин Кели, който е докладчик в сянка от НП. Благодаря. Благодаря на господин Кройцман за въведението. Това естествено е много важен въпрос за Европа, особено в кризата, в която се намираме в момента. Трябва да се създават работни места, трябва да се създава економически растеж и инвестициите в Европа са най-важният въпрос в тази проблематика. Някои от темите, които са засегнати, са съществени, други не толкова, но трябва да се занимаем с въпроси като примерно Китай и взаимоотношенията с него, преките е, чужди инвестиции в Европа. В момента 26% от е, преките е, чужди инвестиции в Европа са нещо, което не е достатъчно, за да се създаде необходимият економически растеж. Транспортните връзки, особено железопътните такива, също трябва да бъдат разгледани. Данъчните режими, в крайна сметка данъчните режими са много важни по отношение на инвестициите. Университетите определено са много важни. Вчера говорихме за тях в контекста на Хоризонт 2020. Те влияят върху пазара и особено с научно-изследователската дейност, която води в крайна сметка до създаването на заетост. Тази сутрин разбрах, например, че научно-изследователската дейност за а, телевизори с плоски а, екрани се извършва в Европа и а, въпреки, че изследователската дейност се реализира, производството след това не се извършва. Така че това са неща, които ние трябва да обмислим. Широко лентовата връзка също е нещо важно, с което трябва да се занимаем. Така или иначе, трябва нашият менталитет да бъде открит, отворен за бизнеса и да стимулираме а, участието на а, фирми извън Европа в нашата економика. Така че, когато човек гледа къде да инвестира и гледа дали това ще да бъде Европа. Първото, което е важно е логистиката, второ е регулаторната среда, стабилността. Това са трите основни елемента и ако ги подобрим, естествено ще бъдем по-важни, по-значими играчи на световната сцена и ще се развиваме. Интересното е, че големите градове като Париж, Лондон, Франкфурт се справят прекрасно. Другите градове подобряват средата, но а, има какво да се научи от най-добрите, за да има инвестиции във всички 27 а, държави членки и така да постигнем целите до 2020 година. В крайна сметка това е най-важното. Благодаря ви. Е Благодаря ви, господин Кели, господин Корадо де Кампус. Благодаря, госпожо председател. Искам да ви избера за новия пост, на който бяхте избран вчера. Искам да поздравя господин Кройцман. че се присъедини към тази комисия. Знаем, че той има богат опит в комисията за вътрешния пазар, което ще е нещо много ценно за нас. Становището на господин Торос е добро. Принципно моята група приема пете точки от становището. Но имаме и няколко предложения. Първо, по човешкия капитал. Европа има сериозно конкурентно предимство в сферата на човешките ресурси. Не трябва да забравяме за него. Трябва да го насърчаваме, да насърчаваме свободното движение на специалисти. Второ, имаме публична система за изследвания, която е много важна и която трябва да се впрегне с цел иновации. Университетите трябва да се трудничат по-тясно с бизнеса. Много работа бе свършена през изминалите години, много често тя остава на заден план, план и не се използва. Стандартизацията също много важен въпрос залог за развитието на промишлеността в Европа. Четвърто, Стратегията за 2020 година е стъпка в правилната посока. Очертани са предизвикателствата, устойчивост, енергетика, климатични промени и така нататък. Осигуряване на вода, продоволствени доставки, медицинско обслужване, технологично развити продукти, нанотехнологии, биотехнологии, зелени технологии и така нататък. Но да не забравяме фундаменталните изследвания в космическата промишленост, автомобилостроението, химическата промишленост. Нека те просто да не умират. И на последно място, културната индустрия. Културата. Да не забравяме, че и тук Европа има силни позиции спрямо конкурентите. Ние сме много добри в футбола, туризма е не по-малко важен. Трябва да се продължи с интелигентно нормотворчество, намаляването на бюрокрация, да помагат на пречките пред вътрешния пазар. Трябва да надграждаме върху Трансатлантическия съюз и да подсилим уредбата за обявяване в несъстоятелност. Трета точка – намаляване на разходите за бизнеса. Нека да поставим нещата в положителна светлина, да подобрим ефективността и ефикасността, а да не се подаваме на изкушението да търсим намаляването на факт на разходите, да речем, чрез по-малка работна ръка. И на последно място, както колегите казаха, продължава риска, свързан с държавния дълг. Трябва да се генерира доверие в едината валута, защото това се отразява на доверието на инвеститорите. Целият вариант за бедствие не може просто така да бъде оставен на, на страна. Благодаря. След 5 минути ще дойде министъра. И така, трима оратори още, комисията и докладчика. Бъдете кратки, господин Проди. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда кратък. Трябва да помислим дали Европа иска да се запази производствения сектор. Това е основният въпрос. Всичко останалото е последица от него. Ако искаме да запазим производството, останалото следва. Производството ни превърна в първа сила и не можем сега да го оставим на заден план. Нуждаем се от промишлена политика, която да улеснява инвестициите в Европа, Трябва да направим така, че да се реши проблема с конкурентоспособността. Да вземем Китай. В Китай има известни политики, от които е ясно, че те искат да се превърне в работилницата на света. Но това не е възможно. Не можем да позволим да стане така. Китай сама по себе си също не е в състояние да гарантира приемственост на производствената си мощности. Тя твърди, че може да направи това, но и тя изпитва затруднения, економическа криза, демографски проблеми. И така трябва да дефинираме проблема в... на глобално ниво и да създадем условията за запазване на промишления отрасъл в Европа, да се дадем сметка, че то е залог за оцеляването на Европа оставам с впечатлението, че след десетина години с Китай ще се случи това, което стана с Япония. Ще стигне до паритета по отношение на конкурентоспособността и производството и това не трябва да го забравяме. Господин Вебер. Само две минути. Аз съм заместник е, председател на Комисията за отношения с е, Китай. И има отличен напредък е, на инвестициите на Китай в Европейският съюз от няколко години и това е само на началото. Това е отлично, разбира се, но при условие, че тези инвестиции могат да бъдат координирани на европейско ниво. По отношение на външните инвестиции трябва да имаме координирана политика, което в момента не е така. И всъщност Китай поставя в конкуриращо се положение всички страни членки, които се борят за техните инвестиции. Всички основни економически актьори в Европа имат възможност да осъществяват координация, но не го правят. В Штатите, примерно, има комисия за външни инвестиции. И е, всеки момент, когато един външен инвеститор иска да влезе на американския пазар, тази комисия е, преценява дали има смисъл да се правят тези инвестиции, дали има опасност за е, американската стратегическо развитие и съответно решава. Мисля, че нашият комисар е, следва също да помисли за създаване на подобна комисия на европейско ниво, което ще бъде много полезно. И то не само по отношение на това да, бъде, да отговорим с подобни мерки, каквито предприемат китайците по отношение на инвестициите, а просто за да има поглед върху някои много важни сектори, примерно публичния сектор, е, телекомуникациите, банките, застраховките, морския транспорт. Това са един дълъг е списъка. Там са позволени е, инвестиции, но са ограничени. Има сектори, в които напълно са забранени. Знаете, че в автомобилния сектор 49% са всъщност joint ventures и китайците се опитват да изкупят в момента голяма част от сектора. И има сектори, в които трябва да се окоръжават инвестициите. Така че не бива да бъдем наивни по отношение на политиката на инвестиции. Трябва да се създаде една комисия за външните инвестиции на ниво Европейски съюз. voorzitter. Ik kan aansluiten bij de twee. Als het gaat om investeren, dan gaat het hier over Aantrekkelijkheid van investeren. Благодаря, ще бъде кратък, защото съм съгласен с казаното от преждеговорившия. Какво трябва да направим, за да привлечем в Европа инвестиции? Какво става в Гърция? Кой разпределя инвестициите там? В противен случай, ако не направим такива стъпки, Китай ще решава какви да бъдат стоките, които да се купуват в Европа. Ако няма координирана стратегия, няма да имаме възможност да се конкурираме с останалите а, държави на световно ниво. Съгласен съм с казаното от господин Вебер. Трябва да се ангажираме с реализирането на подобна позиция. Предлагам да, да променим и поведението си, да станем по-активни. Нека да помислим какви ще бъдат производствата на бъдещето. Ако искаме да запазим своята много ценна европейска промишленост, трябва да помислим а, кои са стратегическите сектори и каква подкрепа а, трябва да им се окаже. Ако искаме да запазим някои отрасли, така трябва да се процедира. нека да помислим за слънчевата енергия, например. Трябва да направим нещо, за да избегнем китайската конкуренция там. Ако погледнем научно-изследователските центрове, например, много усилия се полагат напоследък, но трябва да е сигурно, че трябва да имаме и инфраструктурата, която да подкрепя тази научно-изследователска дейност. По отношение на инвестициите в малките и средни предприятия, нека да не забравяме малките и средни предприятия. Големите дружества вече страдат от кризата, усещат влиянието й. Благодаря, господин председател. Ще бъде кратък. Бих искал да благодаря на докладчиците в Сянка за това, което ни представиха. Съгласен съм с Кориера де Кампо и казаното за, по отношение на човешкия ресурс и човешкия капитал. Вместо да намаляваме разходите за стопанска дейност, трябва да помислим за по-добра ефективност. Мисля, че това е положителният начин да се постигнат е, желаните резултати. Благодаря. Имам още едно съобщение. Трябва да се представят а, е, поправките в текста до 31 януари, вторник до 12 часа на обяд. С това приключваме обсъждането на тази точка. И сега а, би искал да посрещнем министър Астергард, датския министър на изследванията, иновациите и висшето образование. А, съжалявам, че малко закъсняваме. Имаме време до 12.30. Най-напред ще изслушаме господин министъра който ще говори пред нас 10 на 15 минути, след което ще имаме възможност да задаваме въпроси. И така, господин министр, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да ви поздравя с изборът на председателското място в комисията. Освен това искам да благодаря на парламента за възможността да представя амбициите на датското председателство в сферата на научно-изследователската сфера и иновациите. Много време мина от предишното председателство на Дания. Доста неща се случиха в този период. Спомням си през декември 2002 година, когато беше взето решението в Копенхаген за приемането на 10 нови членки при голямото разширяване на Европейския съюз. Днес също преминаваме през исторически период, исторически за Европейския съюз. В момента обаче общият показател е различен. Европа преживява економическа криза, която ни разтърси до основи. За Европа това са големи предизвикателства. Най-голямото предизвикателство е да преминем през тази економическа криза. Освен това обаче, Европа трябва да полага усилия за преодоляване на предизвикателствата, свързани с промяната в климата, околната среда и сигурността. Затова датското председателство си поставя четири основни задачи. Първо, трябва ни отговорна Европа. Единственият начин да се подобри конкурентноспособността на Европа е да се осигури а, жизнеспособна економическа политика. Отговорност означава доверие към пазара и а, създаване на условия за просперитет. Вземането на решения на, на европейско ниво става чрез а, подкрепа на економиките, на обществата, без това да е за сметка на многообразието на културите. Основното в председателството на Дания е да се а, приеме многогодишната финансова рамка а, и това да бъде едно всеобхватно решение. Друг приоритет е динамиката, динамичната Европа. Краягален камък на Обединена Европа е общия пазар. Така се създават работни места и просперитет за всички граждани на Европа. Обединеният европейски пазар трябва да бъде решение, което да подкрепяме. Големи са предизвикателствата. Економическия растеж е нисък, задлъжнялостта е висока, губят се работни места. Всичко това изисква подкрепа за създаване на економически растеж, което най-добре се прави чрез научно-изследователската дейност и иновациите. Научно-изследователската дейност трябва много бързо да намира своя път до производството. И това трябва да става по най-краткия път и, най- и с най-голяма скорост. Необходима ни е динамична Европа, която а, да бъде творческа в своите отношения извън нашите граници. Освен това, трябва да имаме и зелена Европа. Трябва да останем глобалния, световния лидер в зелената економика. Трябва да се нагодим към потребностите на зеленото развитие, да се борим с предизвикателствата на замърсяването, промяната в климата. Научно-изследователската дейност в тези сфери трябва да бъде подкрепена. Това ще доведе до нови работни места и економически растеж. Потреблението на енергия ще се увеличи с една трета през следващите 5 години, но а, от друга страна суровините непрекъснато намаляват. Енергетиката трябва да ни спести милиони евро, а тези средства трябва да бъдат инвестирани в устойчиво развитие и зелени работни места. Комисията счита, че това ще създаде 2 милиона нови работни места в Европа. Естествено, необходима ни е сигурна Европа най-добрият начин да осигурим сигурността на своите граждани в глобализирания свят, в който живеем, става само чрез обединените усилия на всички европейски държави. И така финансовата рамка. Целта на нашето председателство е да се продължи работата по стратегия 2020 с Хоризонт 2020, който е основна движеща сила за сътрудничество в сферата на научно-изследователската дейност и иновациите. По време на датското председателство съвета трябва да се ангажира с редица инициативи в сферата на научно-изследователската дейност. Програмата Хоризонт 2020, регулирането на комуникационните и комуникационните технологии и Европейската комисия предприема необходимите стъпки за подкрепа на програмата за научно-изследователска и развойна дейност Хоризонт 2020. Економическата криза може да бъде преодоляна чрез инвестиции в нови работни места – хората в момента се тревожат за своята сигурност, за своите а, доходи и за околната среда. А, това може да бъде а, решено чрез новите технологии. Необходимо е научно-изследователската дейност да бъде подкрепена чрез политика на комисията, чрез общата сълскостопанска политика и най-различни други програми, свързани с иновациите. Съгласни сме, че Хоризонт 2020 трябва да преодолее фрагментацията, да създаде по-добро сближаване при научно-изследователските програми. По-голяма координация в тези политика е основен приоритет за нас, защото това допринася и за конкурентоспособността в Европа. Искаме да останем водещи с най-добри постижения, в научно-изследователските програми. И също така да имаме много сериозни постижения в научните изследвания. Искаме също така да постигнем по-голяма упростеност и гъвкавост в рамковата програма, за да може тя да бъде по-лесна за участие от страна на малките средни предприятия и индустрията, да има по-малко бюрокрация и повече конкретни научни изследвания. Нека да кажа сега няколко думи за това как възнамеряваме да провеждаме нашето председателство. Дания ще председателства преговорите за Хоризонт 2020 в съвета. Нямаме много време за тези преговори, ако искаме 2014 година програмата да започне да действа. За това имаме много амбициозни цели. Целта ни е да приключим с преговорите максимално най-скоро. Т.е. да постигнем поне частично общия подход по програмата на 31 май 2012 година, по време на първата част на председателството ще дискутираме програмата Хоризонт 2020 с заинтересованите страни. Ще имам конференция на министерско ниво в Копенхаген. Тази конференция ще се проведе преди е, срещата на най-високо ниво на 2 февруари по същата тема. Приветстваме и очакваме участието на Европейския парламент в тези събития. Ние сме поканили докладчикът госпожа Мадорел да се изкаже на конференцията. 20-21 март ще е пър, е, февруари ще е първата неофициална среща на върха. Планираме също хоризо... семинар през март или април по програмата Хоризонт 2020. Той ще се проведе тук в парламента. Ще бъде организиран от председателството и Европейския парламент с подкрепата на комисията. Така ще можем да обсъдим неофициално между институциите още първата фаза на подготовката на програмата Хоризонт 2020. Парламента съм убеден, че ще има своя важен принос в бъдещите дискусии. И нека да приключа с думите, че ние ще направим всичко възможно, за да осигурим възможно най-ефективно сътрудничество с Европейския съюз. А също така и ще работим за сътрудничество между всички институции и организации, занимаващи се с научни изследвания, защото това е много важно. Ако работиме усърдно и гониме решаването на проблемите, смятам, че ще успеем да преминем плавно от седма рамкова програма към Хоризонт 2020. Благодаря за вашето внимание. Grazie al ministro Ostergaard che oltretutto è stato assolutamente Благодаря ви, господин министр. Благодаря ви, че спазихте времето за изказване. Има ли други желаящи да се запишат в списъка за изказване. Госпожа Текастилио е първа. Заповядайте. Господин министр, в много отношения човек може да ви завижда за вашето председателство. Ще разглеждате досието за енергийна ефективност по време на председателството ви. а и една от най-важните програми в Европейския съюз. Хоризонт 2020, най-важната програма в сферата на научните изследвания, която се насочва значителни бюджетни средства. в парламента и в нашата комисия ще установите, че има много хора, които работят активно по тези въпроси и са големи капацитети по тях, което е едно обещаващо начало. Ще се спра няколко важни за мен моменти. Списъкът не е изчерпателен, тъй като ще имаме много в кавички време за обсъждане на проблемите. Дори сътрудничеството с комисията да е ползотворно и тя да е приела много от предложенията на нашата комисия, както се вижда и в документа, Та дори и при всичко това, мисля, че има много място за подобрение – Именно тук искаме да насочим нашите усилия. Трябва да се отбележат подобрения в следните области. Принципно, финансирането. То много ни притеснява, защото то е залог за всичко. За изпълнението на съдържанието. Ако няма добро финансиране, дори да е чудесно съдържанието, то няма да може да бъде изпълнено. Много хубаво е да знаем как точно ще изглежда финансирането, за да можем да определим кои ще са приоритетните цели. Това първо. На второ място. Така наречените инструменти. Тук има известно предимство тъй като няма много нови моменти, трябва да насърчем такива инструменти, сегашните инструменти, които позволяват отварянето на националните програми, защото до голяма степен именно така ще създадем европейско научно-следователско пространство. Положението в момента съвсем не е ясно. Сред инструментите трябва да отдадем приоритетно значение на проекти, които са с по-малък мащаб, защото в крайна сметка се оказваме, че насърчаваме мащабните проекти, а проектите на, на малки и средни предприятия, на университети, на малки университети не получават зелена светлина. Мислим предимно за големите. И на последно място правилата за участие. Възоснова на доклада на госпожа Карвалио, парламентът направи много за въвеждането на упростяване. Това бе основният проблем в рамковите програми, според мен. Независимо от това, Опростяването може да засегне и други области. Да ви дам пример. Сега е добър момента да се увеличи драстично плащането за работата, извършена в консорциумите. Това не е факт. Мисля, че още има време да се направи. Така ще се намалят сериозно разходите по управлението на програми. Това е нещо, което научните среди искат от дълго време. Много сме постигнали по линия на упростяването. Председателката прекъсва оратора. И така, може да решите на нас за повече подкрепа. И благодаря за присъствието, господин министър. Благодаря, госпожо Декастилио. Госпожа Мадорел. Искам да ви приветствам с добра дошъл, господин министр, от името на социалистите и демократите. Благодаря ви за направеното експозе. Приемам почти всичко, което ще се поставили като задачи по време на председателството. Имаме високи очаквания към вас. Както каза госпожа Де Кастилио, вашето председателство се осъществява в ключов момент за системата за научно изследване и иновации в Европа. Сега сме в началото на дебата за рамковата програма Хоризонт 2020. Приемането на програмата ще стане едва до година но сега сме в ключов момент. Идните 6 месеца ще са от особено значение и вас ви чака много работа. Що се отнася до иновациите, Дания е световен лидер, нещо, което всеки би признал. Съгласен съм с почти всичко, което казахте. Няма да повтарям, което вече каза госпожа Де Кастилио. Ще се спра на някои от конкретните аспекти на предложението на Комисията за Хоризонт 2020. Запознах се с документите на председателството. От тях ясно личи каква е вашата позиция. Надявам се, че ще продължите да устоявате своята позиция, господин министър. На първо място, упростяването. Госпожа Дел вече даде някои примери. Вие сте за радикално упростяване. Разбираме обаче кои са основните проблеми тук В предложението не смятам, че е постигнато това упростяване, което се иска от нужните среди в Европа, за съжаление. Трябва да се поставим по-големи амбиции. Знаем какви са основните проблеми, приемаме ги, но трябва да се постигне много по-голям напредък и искам да чуя какво мислите вие по този въпрос. Друг очертан от вас приоритет. Стипендиите по програмата Мари Кюри. Напълно сме съгласни с вас. Това е залог за привличането на млади хора в сферата на научно-изследователската дейност. Много важно е това за конкурентоспособността на Европа, само че бюджета за тези стипендии е недостатъчен. Питам се какво мислите вие по този въпрос. Споменахте за връзката с бизнеса и мисля, че тук отношение има и въпроса за стипендиите. Много повече може да се направи на този фронт. Може ли да кажете какво мислите вие по този въпрос? И на последно място, основните социални предизвикателства. Вие предлагате ограничен, ограничена бройка, върху която да се работи. Съгласна съм. Трябва да има известно ограничение, но през това се нуждаем от по-широка рамка. Смятате ли, че с ограничението да се ограни... ясно да се ограничава брой на проектите? Тук имам известни притеснения, искам да ми дадете представа в каква насока точно се движим. Споменахте за постигането на споразумение в края на председателството по важните въпроси, което е чудесна идея. Много хубаво е да се стига до споразумение и можете да разчитате нашата подкрепа. Като докладчик за програмата Хоризонт 2020 години, аз ще се сътруднича не само с докладчите сянка от другите политически групи, но и с Европейската комисия и съвета. Това ще го направя от самото начало, за да положим ние добри основи, тъй като тази инициатива е важна за нашето бъдеще. Благодаря. Няма други координатори, желаящи за изказване, обаче има 10 членове в списъка. Край на записванията. Първи е господин Парецис Валчес. Аз ще Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин министър, наистина датското председателство си е поставило много амбициозни задачи. Приветствам ви и ви поздравявам за това, че в период на криза а, си поставяте такава амбициозна програма. Ако успеете, ще бъде прекрасно. Имам следния въпрос. Стратегия 2020 на Европейския съюз а, повдига доста заплашителни въпроси, най-вече в сферата на демографските проблеми. Всички ние трябва да намерим решения за здравеопазването, в този контекст и вашата програма много ясно подсказва, че ще се търсят по-добри условия както за обществените, така и за частните дружества, които предоставят здравни услуги. Това е една нова област. За много от нас ще бъде доста трудна за разбиране. Така че, господин министр, може ли да кажете няколко думи по тази тема? Благодаря. Левен Джонсън. Благодаря много. Позволете да започна с благодарности. Благодаря ви за това, че ни представихте амбициите на датското председателство. Убеден съм, че вие полагате големи усилия по тези теми. Зная, че колегите в парламента от Дания работят в много тясно сътрудничество а, и полагат всички усилия тези 6 месеца а, да бъдат успешни. Нашата парламентарна група естествено също се занимава с проекта Хоризонт 2020. Аз представлявам групата на АЛДЕ. И бих искал да спомена иновациите и усилията, които се полагат в тази сфера в скандинавските страни. Приветствам вашата амбициозна програма, господин министр. Мисля, че а, можем веднага да започнем да работим по нея и то активно. Имам няколко въпроса към вас. Искаме да окажем подкрепа на економиката, и да осигурим резултати. Но ние трябва да сме наясно какво искаме да реализираме. Често пъти средства се влагат в нещо, което не води до желаните резултати. Така че трябва винаги да имаме предвид какви резултати искаме да постигнем. Затова и ще кажа, както и преждоговорившите, трябва да използваме всички налични инструменти. И естествено, важно е да се ангажираме с инвестиции, важно е инвестициите да се реализират, но е важно също така да премахнем бумащината и бюрокрацията. Това е особено необходимо по отношение на научно-изследователските програми и проекти. Също така трябва да обединим усилията си по стратегията за иновации на регионално ниво. Трябва да си сътрудничим с други държави, с други региони, мисля, че това са предизвикателствата. А в рамките на Хоризонт 2020 можем да помислим за други възможности за сближаване. Има какво да се постига там. В рамките на Хоризонт 2020 търсим отличните постижения, с подкрепата на структурните фондове и създаването на необходимата инфраструктура, мисля, че можем да постигнем такива а, отлични резултати. Това е нещо, което наистина а, трябва да присъства в целия Европейски съюз. Тук в Европейския парламент ние активно участваме в работата по а, проект Хоризонт 2020. Виждам, че има много големи предизвикателства, но и се надявам, че в отделните държави членки и с подкрепата на отделните политически групи. Ние ще насочим вниманието към тези изключително важни въпроси и ще постигнем онова, което сме си поставили като задача. Очаквам с нетърпение възможностите да си сътрудничим в името на развитието на Европа. Благодаря ви. Благодаря. Много, госпожо председател. И много благодаря на министъра Очаквах с нетърпение вашето посещение в нашата комисия. Годината започва с работа по един много важен проект Хоризонт 2020. Надявам се, че ще успеем успеем да приключим. Надявах се, че ще успеем да приключим в рамките на датското председателство, но дори да не е така, програмата на датското председателство е много амбициозна. Ако сравняваме Хоризонт 2020 с предишни подобни програми, определено тя е много интересна. Сега възприемаме един интегриран подход, за да се справим с предизвикателствата в Европа разглеждаме въпроси като здравеопазване, промяна на климата и така нататък. Всички те са много важни и много широки теми. В Копенхаген съвсем наскоро, а и сега в Брюксел, беше представен интегрирания подход към, примерно, заболяването диабет. Търсят се както медицински продукти, които се разработват в момента, но се работи съвместно с антрополози. Така че се предприема един мултидисциплинарен подход. И сега този подход вече се прилага на европейско ниво, нещо, което ние приветстваме. Има обаче и въпроси, които будят тревога като че ли научните дейности и хуманитарните дейности се разглеждат като а, въпроси, които като че ли нямат своето самостоятелно съществуване, но това е така. Примерно физиката си е самостоятелна наука. В рамките на съвета по научно-изследователска дейност се разглеждат различни въпроси и имаме усещането, че политическите решения, поне в някои сфери, трябва да се осланят на науката. Същото въжи и за социалните дейности. Така че съжалявам, че социалните науки като че ли не се споменаха. говори се за климата, за економиката, правните въпроси, миграцията, трафика на хора, но всичко това като че ли трябва да бъде обединено е, с един общ интердисциплинарен и наддържавен подход. Ресурси за социалните науки като че ли се се предоставят, но в университета в Лондон, например, в момента се говори за това как да се преодолее а, е, кризата, но социалните науки като че ли са оставени на страна. Благодаря ви. Благодаря. Искам да ви благодаря и да ви поздравя за заемането на поста на председател на нашата комисия. И искам да задам въпрос към господин министърът. Гражданите имат нужда от здравословен режим и от спорт. Но е, всичко това е свързано и с съответни ресурси. Може ли да коментирате малко повече спорта, иновациите, които биха дали възможност на Европа да работи повече по този въпрос? Освен това, какво ще се прави, за да не напускат Европа научните, учените? как ще се обединят европейските средства с националните и как ще можем да внесем в научните изследвания повече средства. Председателката, благодаря, колегата Рой. Благодаря. Добре дошъл, господин министр. Три основни коментара. Вие казахте, че иновациите са от ключово значение за бъдещето на Европа, особено е, зелената индустрия. Може ли да поясните следното? В края на краищата не само зелените технологии са важни за бъдещето на Европа, според мен и традиционните технологии са важни в това отношение, защото много страни се основават именно на тях. Продължават инвестиции в химическата промишленост, машиностроене, автомобилостроено и така нататък. Така че не бива да търсиме само еднопосочни инвестиции в зелени технологии. Второ, тук много често дискутираме въпроса, че някои страни се ангажират по-малко и съответно получават по-малка част от финансирането за научни изследвания. И би следвало да има критерии, за да не се разливат е, автоматично средствата. Може би трябва да се ориентират е, средствата към страни, където се развива и конкурентно способност, за да се насърчат за участие и не толкова активните страни. Също ние трябва да търсим е, стимули за развойна дейност за нови про продукти. Освен това, трябва много сериозно да обсъдиме нашите приоритети. Кое е най-важно, кое е по-малко важно. И то да обсъждаме по същество, за да се отделят и достатъчно рационално средствата. Аз също се присъединявам към поздравите на моите колеги. Ние споделяме вашите амбиции. И Европейския съюз започна с съюз за стоманата. А сега, ако трябва да търсиме къде да е истинския съюз, това са научните изследвания и иновациите. Където, за съжаление, Европа изостава. И искам да задам един въпрос под друг ъгъл – много важно е да се развиват научните изследвания в Европа, това е така. Но ние се е, сблъскваме с проблема на това, че е, нашия интелектуален ресурс се разпилява и се граби от други страни, не, не само от е, Китай. Примерно, какво ще направим за защита на нашата е, интелектуална собственост, на патентите – това е въпрос, който е от изключителна важност. Грация на парола колега Келли. Господин Кели. Благодаря. И аз искам да поздравя господин министър за неговото изказване и за това колко ясно и целенасочено представи техните цели за 6 месеца, които им предстоят. Мисля, че от това, което чух от неговите колеги, техните приоритети съвпадат отлично. Научните изследвания, Размус и други процеси. Имам два въпроса. Говорихте колко е важно да се е, приключи изграждането на единния пазар. Какво предвиждате да направите това в близките 6 месеца? По този въпрос в близките 6 месеца. И второ, за развиването на зелената економика, възобновяеми енергии, имате ли е, някакви инициативи, планиране за обмен на най-добри практики, така че да постигнем амбициозните си цели в е, стратегия 2020? Грация, signora Jordan благодаря, госпожа председател, благодаря господин министр за много ясното представяне на приоритетите на вашето председателство. Във всички случаи ние действително трябва да се концентрираме върху Хоризонт 2020, но трябва също така и да проследим изпълнението на решенията, взети на министерско ниво до сега. Е, в такъв смисъл искам да ви попитам Европейското пространство за научни изследвания. Там напредъка е много бавен, а той би ни помогнал да оптимизираме резултатите от рамковата програма. Имаше решение в Любляна за така нареченото свободно движение на познанията и е, петата свобода. В такъв смисъл ви питам каква, каква мерки предприемате, предвиждате в това отношение за научни изследвания, е, за осигуряване на синергии, какво е вашето желание и възможности да направите нещо, примерно, и във вашата собствена страна, отделно от целите на Хоризонт 2020. Грация, Ван Нистелрой. Благодаря, господин Ван Нистелрой. Само един коментар, свързан с вече зададени въпроси. 30 е, до 40% се увеличават е, средствата за научни изследвания, но страните членки ще намалят своите вноски в, в е, тази област с горе-долу същата цифра. Как точно ще се справите с този процес, защото ако от националните бюджети влиза много малко, там перспективите не са много розови, как точно ще се справите? Второ, огромните инвестиции, от които имаме нужда в инфраструктура за научни изследвания, как ще процитирате? ще... Какъв е вашия подход? Ще определите ли, примерно, само две големи области или няколко по-малки? И накрая споменаха бяха социалните науки и хуманитарните. От е, гледна точка на технологиите може да се постигне много с цел да се развива и търговията навън, но по отношение на обществените науки, на хуманитарните науки, не се прави кой знае какво включително и е, за иновации. Може би трябва да обърнем специално внимание на тази тема. Трябва да търсим нови инструменти, като например инструмента за споделяне на риска. Парламента подкрепи тази идея. 2 милиарда бяха отделени. Сега цифрата се говори, че ще е 16 милиарда. Какво планирате? Eh, molto brevemente, anch'io con la presidenza danese, con lei, signor Ministro. И аз искам да поздравя господин министр и датското председателство за ясните и амбициозни предложения. Съгласен съм с графика, който бе представен, а също и с съвместната инициатива, която може да се реализира с съвета и, и парламента за подсилване на междуинституционалното сътрудничество. Вече бяха направени доста бележки, така че аз ще огранича своето изказване. Първо, очакваме много от вашето председателство. По основния въпрос, който спомена Брита Томпсън, човешките ресурси. Това ще бъде ли начин, с който да се решат много други проблеми или просто ще се разводни? Ако мислим за бъдещето на Европа, според мен определено трябва да обърнем внимание на човешките ресурси. Споменахте за социалните иновации. Тук важен аспект е здравеопазването. Господин Проди спомена за това вчера. То е едно от предизвикателствата, които ще ни сполетят в бъдеще. Искам да питам какво мислите по този въпрос. Също така, как научните изследвания могат да спомогнат за промишленото развитие. Въпрос, който обсъждахме преди да пристигнете в залата. Как да направим, че всички тези планове ще се спишат добре в секторите на стопанска дейност. Как всичките ни планове ще дадат конкретни резултати и продукти. Вчера попитах какво ще стане с някои становищата на групите на високо равнище. Комисията каза, че е получила много информация, но липсва само един по един въпрос. Как да се реализира всичко това в Европа? Как да направим така, че европейските изследвания, които са довели до някакъв продукт, ще осигурят реализацията на този продукт в Европа. Може би е прекалено амбициозно да очакваме всичко да се реализира първо в Европа, но ако видим колко много изследвания се реализират в момента, ще видим, че много малко се прави за осигуряването на ползването на резултатите от тях. Следващия оратор. Ще бъда кратък. Много от въпросите вече бяха засегнати. как да се... Искам да подчертая колко важно е да се повиши мобилността на научните работници в Европа. Трябва да се улесни обмена на научни кадри. Някои колеги засегнаха и въпроса за бъдещето на Европа. На този етап си мисля за предложената от комисията пътна карта – за Европа без емисии въглероден диоксид в бъдеще. Трябва да се реализира тази инициатива, но за тази цел са необходими конкретни мерки. Ето, пред такова предизвикателство сме изправени. То е сходно с предизвикателствата, пред които се бяхме озовали, за съжаление, след Втората световна война – Има области, в които трябва да видим как функционира системата. И трябва преди всичко да потърсим такива научни изследвания, които спомогнат за напредъка на Европа. Благодаря, господин Проди. Господин министър има думата. Не исках да взимам думата, защото ще имаме и други възможности да обсъждаме тези въпроси. Но се чувствам доста вдъхновен. Господин Проди се изказа преди мен и засегна много важен въпрос. Той каза, че няма значение дали ще има повече пари или не. Важното е да сме дразновени и да се определяме приоритети. Това е целта на, на политиците да определят приоритети. За съжаление, има хора, които си мислят, че трябва да подбираме победителите в сферата на политиката. Искам да разбера какво очаква председателството. Ще избира победителите ли Някои застъпват този подход. Аз искам да се обявя против него. Много трудно е един политик да предвиди кои ще са победителите в бъдеще. Трябва да фокусираме върху създаването на най-добри условия, най-добра рамка, в която да работят научните работници. Не трябва да бъркаме двете неща и не трябва да избираме стратегия, която да залага на победителите. Благодаря, че спазихте отреденото време. Господин министър има 10 минути за отговор. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за многото зададени въпроси, които показват сериозният ангажимент към програмата Хоризонт 2020 и към разработването не само на най-голямата, но на най-широко обхватната програма в Европа. Така че много е важно това да бъде отправната точка. Мисля, че всички тук присъстващи сме съгласни. Господин Декастилио каза, че това е така, че преговорите ще ни доведат ще доведат до подобряване на това, което трябва да бъде подобрено. Преди всичко искам да започна с темата упростяване. Всички подкрепяме упростяването. Където и да отиде човек, този разговор непрекъснато се води. Така че упростяването е в центъра на вниманието, но дяволът се крие в детайлите, както се казва. Затова аз ще говоря с колегите в съвета. Следващата седмица имаме среща, за да помислим заедно как можем да упростим а, процедурите. Така че ще а, говорим по тези неща не само в началото на председателството, но аз ще настоявам тези а, теми да не бъдат забравени по-нататъка и да стигнем до някакви заключителни решения. Когато става дума за упростяване, трябва да кажем, че е необходимо да се направи това, което няколко от вас засегнаха, а именно да се дадат повече възможности на малките и средни предприятия, да има по-малки проекти, за по-малки консорциуми, това беше споменато от няколко от ораторите. Надявам се, че проблемите, които се засягат, когато става дума за упростяване, ще ни накарат да вървим напред. Парламентът и комисията, настоящ, вашата комисия положиха много усилия в това отношение, но аз се надявам, че усилията ще продължат да бъдат полагани и в бъдеще. След като всички сме ангажирани с тази тема, сигурен съм, че ще стигнем и до резултати. След това много от вас засегнаха въпроса с финансирането. Естествено, той винаги е в центъра на вниманието. Както знаете, многогодишната финансова рамка е документ, който е на бюрото, така да се каже, на вашата комисия. Не точно на моето бюро, но тъй или иначе рамката в момента е в центъра на вниманието. Така че ако това обсъждане се обвържи с обсъждането на създаването на заетост в рамките на Европейския съюз, мисля, че можем да инвестираме в е, дейности, които да създадат заетост за много години напред. Не би трябвало Европа да изостава в тази е, сфера. Сигурен съм, че можем да постигнем много добри резултати е, и чрез финансиране на общите научно-изследователски програми. След това беше засегната темата за по-тясната обвързаност между отделните а, сфери, а, кохезионните, структурните фондове, а, които да бъдат обвързани с а, социална политика, с политиката към, а, насочена към малките и средни предприятия. Много е важно да насочи вниманието в тези посоки и именно за това съм поканил комисаря Хан в Копенхаген, за да присъства на заседанието на съвета, което ще се проведе там. Ще обсъждаме именно тези въпроси, как да се постигат по-добри резултати в сферите, които са свързани с изграждането на инфраструктура, така че да се реши, решат тези проблеми. Знае, че този разговор понякога е доста деликатен, но всички ние сме сигурни, че всички тези дейности трябва да бъдат взаимно обвързани. Политиката трябва да бъде взаимно обвързана и всички ние да се ангажираме с тези въпроси. Няколко от вас засегнаха темата за социалните и хуманитарни науки – Зная, че тези въпроси се повдигат и на други места, не само от вас, но и в е, разговори е, и предложения, които са отправени към научно-изследователските е, среди. Комисията също повдигна този въпрос в Копенхаген. Така че мисля, че трябва да се предприеме един подход, който се а, о, изгражда върху предизвикателствата. Трябва да се види къде са големите предизвикателства и след това да се, пред, да се организира един интердисциплинарен подход, за да бъдат решени те. Водим разговори, за да видим по какъв начин пазарите и продуктите отразяват човешкото поведение. Именно тук е и мястото на хуманитарните науки. Много се радвам, че някои от най-добрите изследователи в Европейския съюз посетиха Копенхаген наскоро. Те предложиха също един такъв интердисциплинарен а, подход. Подход, който да мобилизира работещите в, див, в различни дисциплини за извършването на изследователска работа в тази сфера. Но е важно а, да не изпускаме а, от вниманието предизвикателствата, които трябва да бъдат решени чрез този интердисциплинарен подход. Освен това, господин Хенсен и други оратори засегнаха темата, че трябва да мислим не само за финансиране, но не само колко големи бюджети можем да отделим, но и какво можем да получим от тези средства, т.е. как по-ефективно да използваме това финансиране. Тук отново опираме до упростяването, но и как да да постигнем по-добра координация и на национално, и на европейско ниво. Как по-добре да координираме резултатите от научно-изследователската дейност и промишлените отрасли. Така че тук опираме до много важния въпрос. Сега, в момента, в който всички ние се борим с кризата и правителствата се опитват да преодолеят а, кризата, ние трябва а, да обединим усилията си и а, да сме сигурни, че средствата, с които разполагаме, се използват по най-ефективен възможен начин. Господин Медвел спомена а, това, което беше споменато и в края на обсъждането. Трябва да се съсредоточим върху предизвикателствата, които са наистина всеобхватни. Те действително изискват мултидисциплинарен подход но ако дефинициите, определенията са толкова широки, толкова обхватни, тогава нямаме е, възможност да е, определим приоритетите си. Е, според мен е важно обаче обществото да си определи приоритетите и съответно да се опитва да ги отстоява. Така че според мен е, определенията не бива да бъдат толкова широко обхватни, но те не бива да бъдат и прекалено а, тесни, за да отговорим на онова, което а, беше, беше обсъждано. И най-накрая трябва да кажа, че не бива да се губим в една такава дискусия. Мобилността. Мобилността, е особено в научно-изследователската сфера. Аз съм голям привърженик на петата свобода, свободата свързана с познанието. Тя трябва да бъде гарантирана, трябва да има мобилност. Хората, които занимават с наука, трябва да могат да пътуват. И мисля, че е много важно да се подкрепят програмите за мобилност. В понеделник ще участвам в среща на по-скоро в консултации, които са свързани с научно-изследователската дейност в Европа. Очаквам с нетърпение дискусията, която ще се проведе, защото ние наистина трябва да вървим напред в тази дейност. След това беше спомената ролята на традиционната промишленост и съпоставката с зелените технологии. Предизвикателството е производството на устойчивото производство на енергия, по-малкото използване на минерални горива. Това има отношение към промишлеността. Много от традиционните индустрии намират начин обаче да преодолее това предизвикателство. Това е предизвикателство, с което трябва да се борят всички държави членки, но а, е необходимо отново да има иновации и според мен ще има такива в традиционните, традиционната а, индустрия. А, така че отново очаквам с нетърпение обсъждането на економиката, която се основава на биоенергия, биогорива. Това е сфера, в която има много възможности. Зелените дейности дават големи възможности. Те трябва да бъдат обсъждани. Не искаме да се създава излишна конфронтация между традиционната промишленост и устойчивото производство на енергия по други начини. Така че ако не съм имал възможност да отговоря на всички въпроси, надявам се, че ще имаме а, и други срещи от тук нататък. А, очаквам с нетърпение един много полезен семинар по тази проблематика през пролета, но нека да кажа, че много благодаря за всички зададени ми въпроси днес. Съгласен съм с онези от вас, които казаха, че в момента, момента е, че момента в, сега е изключително важен. Важно е как ще преодолеем кризата, как ще положим условията на бъдещото развитие. Трябва да се създават работни места, но това не е лесно. Ако работим заедно, ако бъдем усилията си, ще го постигнем и се надявам, че датското председателство ще има въздействие върху тези процеси, че това въздействие ще бъде с дълготраен ефект и че по някакъв начин ние ще успеем да излезем от кризата и да преминем към един период на по-голям просперитет. Благодаря ви. Благодаря още веднъж на господин министъра за това, че дойде да говори пред нас днес. Много интересно беше да чуем неговото изказване и с това закривам а, сутрешното заседание. Продължаваме в 15 часа а, и благодаря на всички вас, благодаря на господин министъра.